Подновяваме нашата работа. Протоколът от заседанието вчера е разпространен. Бързо proszę. Je souhaiterais intervenir. Благодаря, господин председателю. Искам да ви посоча 16 точка, в която се регистрира моето желание за дебат по искането за отмяна на моя парламентарен имунитет и вие отказахте. Това всъщност е противно наказаното от госпожа председателстваща Анджелили, която твърди, че аз съм се изказал вчера по този въпрос. Това не е така тъй като Европейският парламент всъщност има едно такова задължение. Има е, задължение да опазва правата и имунитета на своите членове. Защо обаче не се споменава мнението на депутата и ако не ми давате право да го заявя нито на пленарно, нито което е било другаде, поне в протокол. Благодаря. Благодаря. Разбирам, че това са бележки, отнасящи се към протокола. Благодаря ви. Сега преминаваме към следващата точка от дневния ред –